Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23 września 2010. Protokół posiedzenia. Откривам заседанието. В края на септември беше последното заседание. Имаме протокола от последното заседание. Не виждам забележки по него, така че в този смисъл протоколът е прият. Най-напред имам няколко съобщения. Моля за вашето внимание. В Онкария е възникнала катастрофа. Трима човека поне са загинали. 23 човека са загинали. И искам да изкажа съболезнованията на семействата на загиналите. Уважаеми дами и господа, утре е един много важен ден. Четвъртата годишнина от убийството на Поликовская, която се опита да разкаже за положението в Северен Кавказ – Знаем, че въпросът за независимата преса е много важен и именно в тази област Поликовска се ангажираше много, а именно по въпроса за свободата на словото. Ние сме назовали залата за пресконференции на нейно име, именно в нейна чест. Господин Марколов и други, които действат в същата посока. С тях искаме да продължим в името, да се борим в името на свободата на словото, в името на правовата държава и против безнаказаността на престъпленията в областта на Северен Кавказ. Международен ден на Rzecz Zniesienia кари Śmierci. 10 октомври е Международния ден против смъртното наказание и от името на Европейския парламент искам да изискам мораториум върху смъртното наказание в някои страни. змяни в Убийството не може да е акт на правосъдието. Радвам се, че страни като Русия, Бурунди и Того са въвели мораториум върху смъртното наказание, но явно Япония и е, Съединените Американски щати изпълняват смъртни наказания. Мисля, че има нужда от публичен дебат в тази област и се надяваме този дебат да промени ситуацията в тези страни. Загриженост предизвиква у нас големия брой от смъртни наказания в Китай и в Япония. Обръщаме се с апел към тези страни да променят отношението си към смъртното наказание. Proszę Państwa, otrzymałem od Grupy Europejskiej Partii Ludowej wnioski dotyczące nominacji do Komisji Parlamentarnej. Polityczna grupa na NP направи номинации за междупарламентарните делегации и комисиите. Имената ще бъдат записани в протокола, ако няма забележки към този списък. Ако няма забележки, номинациите се приемат. А сега преминавам към дневния ред. Най-напред имаме пред себе си дневния ред за следващите два дена и искам да ви информирам за следните промени. Голямо мнозинство на политическите групи се застъпи за провеждането на тези промени. Най-напред за сряга. Ще имаме нова точка в дневния ред, а именно изявление на съвета и комисията за социалните разпоредби в Лисабонския договор. Този пункт ще бъде обсъждан след точката за биологичното разнообразие. И второто ми съобщение. е отпадането на точката за, на устните запитвания за контейнерите, изгубени в морето и обещетенията. А сега за четвъртък. Искаме да започнем гласуването в 11.30. И на второ място гласуването за доклада Манка за бюджета и промените в него, бюджета 2010 година няма да се обсъжда, защото нямаме общо становище. Така че този обмен на мнение ще бъде отложен. Има ли забележки към тези изменения? Моля, госпожа Върнанкъл. Е, Господин председателю, ЕНП винаги е приветствала задълбочените дискусии по социалните мрежи, извинете, по социалните въпроси по време на пленарните заседания. Но те трябва да бъдат подготвени добре. Поради тази причина на председателския съвет бе решен